Good afternoon and thank you very much. Е, здравейте. Първата точка от дневния ни ред днес е публично изслушване за стратегията за единия пазар. Изготвен е доклад по собствена инициатива и Лара Коми е негов докладчик. Имаме оратори, които сме поканили за изслушването. Много е важно за нашата комисия да чуем какво ще кажат те, защото ние искаме единия пазар да функционира добре. Това е за благото и на гражданите, и на предприятията. Комисията изготви собствен доклад през октомври за актуализирането и надграждането на единия пазар, за да се разширят възможностите за гражданите и за предприятията. Петима оратори сме поканили господин Лук Хендрикс от УЕАПМЕ. Той представлява малките и средни предприятия. Господин Кристиан Принц, той е ръководител на в Униливер. Говоря за въпросите на външните работи. госпожа Пахал все още не е тук тя е от БЕЛК, групата на потребителите, и Джанина Макевич от Еврокадрес и а, Северин Пикард от ETUC, представител на правните консултанти. А, първо дам думата на Лара Коми. Благодаря. Искам да кажа, че с нетърпение очаквам да чуя това, което ще кажат ораторите. Благодаря на председателя и на комисията ИМКО и, за, и на всички съдокладчици. Ще използвам времето си, за да задам по-скоро въпроси. Благодаря ви отново, че ам, дадохте своя принос и се надявам, че ще работим в конструктивно сътрудничество и за напред. Благодаря ви. Следващия оратор, благ... господин Люк Хендрикс. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че давате възможност да взема отношение по глава 2 от съобщението на комисията. Ще се а, опитам да се впиша в времевата рамка и ще започна веднага с една спорна тема за приноса на, на отделни а, а, граждани, а, които извършват а, отделни услуги на случайен принцип – така или иначе, регу, регулаторната рамка вече е в действие. Всички търговски оператори трябва да бъдат обхванати, а именно всички, които предоставят редовно услуги. Целта е да се премахнат бариерите и за новостартиращи предприятия, но и за всички останали предприятия. Всички малки и средни предприятия имат нужда от една дружелюбна стопанска среда. Законодателството трябва да бъде адаптирано към характеристиките на малките и средни предприятия, да се прилага принципа на съразмерността и пропорционалността. Законодателство трябва да се въвежда само когато е необходимо. Това не, е необходимо. това не значи, че ще има по-малко законодателство, а по-добро законодателство. Бавните законодателни процедури или пречките пред предприемачите и новостартиращите предприятия. Тук става въпрос за това, че разрешителните водят понякога до негативно въздействие върху МСП. Трябва всички страни да бъдат обхванати и да се спазват принципите от директивата за услугите. Да не говорим, че и тези разрешителни трябва да се издават на време. Трябва да се обмислят точно какви да са сроковете. Две теми са важни за новосъртиращите компании. Достъпа до информация и достъпа до, до финансиране повече информация за новосъдиращите предприятия, това да става чрез организациите на МСП и това да е заложено в целите на новата стратегия. Освен това, да се предоставя информация онлайн за вътрешния пазар, но и начинът по който се представя трябва да е такъв, че да не обърква тези, които търсят информацията Организациите а, трябва да си сътрудничат с комисията, за да могат да разпространяват а, необходимите данни а, и да предоставят информация на предприятията. Необход... Много е важно да се предоставя информация на предприятията по всички аспекти от директивата за услугите. В тази връзка ще е важно да се предостави информация поне на английски, плюс а, информация на съответния а, национален език след създаването на предприятията, те не винаги имат трансграничен характер, защото в началото те се концентрират върху а, вътрешния си пазар и след това се разрастват. А, важно е в началото да се предвиди финансиране за тези новостартиращи предприятия. Трябва да се предвиждат големи възможности за тях, альтернативни начини за финансиране, така че да се стигне до иновации и да се стимулира конкурентоспособността на предприятията. Закъснелите плащания. 10 000 работни места изчезват всяка година заради ам, забавените плащания. Директивата трябва също да обхване и тези проблеми. Държавните органи много често нарушават срока за верификация и ем, също така понякога налагат непоносими условия за плащане на своите подизпълнители, да речем 90 или 120 дни. Допълнителните процедури, процедурите за, поне състоятелност. За МСП е важно да се намалят разходите за процедурите за обявяване на ем, несъстоятелност програми за подготовка, да се подготвят ментори, да се работи в тя сътрудничество с бизнес организациите и освен това трябва да се извършва обмяна на най-добри практики. Освен това е много важно да се даде втора възможност на вече на банкротиралите предприятия. Необходимо е да се засегне въпроса за бедността сред малките предприятия. Всички МСП в Европа подкрепят открития характер на пазара в Европейския съюз. Бариерите във вътрешния пазар трябва да бъдат премахнати и той трябва да е достъпен за микропредприятия и за самонетите лица трябва да бъдат премахнати всякакви допълнителни пречки във вътрешния пазар. Затова предлагаме следния политически подход – да се насърчава свободното движение на професионалисти с съответната квалификация, като се ам, зачита системата за регулиране на професионалистите и се предоставя високо качество на а, услуги и а, разбира се това има положително въздействие върху предприемачеството. Директивата трябва да се прилага във всички държави членки, като си имат предвид националните спецификации, за да има и справедли, справедлива конкуренция и да се, конкурен, да се предвиждат надлежни санкции при нарушаване на разпоредбите. Всички услуги трябва да бъдат включени в обхвата на обслужването на едно гише това трябва да обхваща и прилагането на ДДС по практичен и безпроблемен начин във всяка една държава членка. Това всичко трябва да бъде заложено в рамката на разширено сътрудничество. Трябва да има равни правила за всички. Трябва да се прилагат и на време, и във всички държави членки. Повече усилия трябва да бъдат положени от Европейската комисия, за да се намалява нарушенията на конкуренцията на пазара, да се разреши проблема с геоблокинга, няма нужда допълнително законодателство, търгов, търговците онлайн трябва да имат допълнителни гаранции. Понякога има поводи за блокирана търговията в трансграничен характер онлайн и тези причини не винаги имат правен характер, а някакъв друг характер, като които са свързани с естеството на продуктите или а, начина на предлагане. Е, струва ми се, че искате е, да има списък с изменения, с които да се запознаете. А, ние увеличихме, удължихме срока за измененията до петък или до четвъртък. Проблемът беше със скоростта. Трябваше по-бавно да говорите. Аз, аз също говоря много бързо, знам за какво говорите. М да, аз също искам да помоля ораторите да говорят по-бавно, за да могат преводачите да ги следват. Следващият е представителя на Еолива. Uh, Unilever is a producer of consumer... Господин Кристиан Принц, благодаря ви, госпожо председател. Ние произвеж... сме организация, която събира производители, произвеждащи в над 100 държави, осигуряващи хранителни продукти за над 2 милиарда души дневно. Единият пазар за стоки е ДНК на Европейския съюз. Въпреки това, редици предприятия се сблъскват с съществуващи пречки на вътрешния пак. И това се дължи не само на липсата на законодателство. В някои случаи това се дължи на разминаване между тълкуването и прилагането на съществуващите достижения на европейското право от държавите членки. Ще дам няколко а, примера. Все още е много широко и различно тълкуването в държавите членки за това какви могат да бъдат твърденията за свойствата на даден хранително хранителен продукт за основа на неговите естествени съставки. Има също така и ам, разминавания между превентивни етикетиране за алергите и максимални стоености за алергени в които се отбелязват на етикета. Може би изглежда да само като технически проблеми, но те би трябвало да не съществуват. На теория има хармонизирана рамка на европейско равнище в тази област. Освен това, всяка тази малка техническа разлика се прилага на цялата верига на производство. Тя засяга производството, съхраняването и т.н. Не само самото етикетиране, изготвяне на самия етикет. И тези, някои от тези пречки съществуват вече от години насама. Помешеността често се обръща със своите оплаквания към Европейската комисия, но много често тези проблеми не са от политически, а по-скоро от технически характер. И често проблемите са на равнището на държавите членки. Затова и системата Солвит, която съществува в момента, изглежда е една много полезна система за разрешаване на проблеми, с които се сблъсква индустрията. Но колкото е интересно да звучи, рядко индустрията като цяло и вид в частност използват системата Solvit. В системата Solvit се приемат около 2300 сигнали, 150 от които или 6,5% идват от предприятията, останалите идват от граждани. Много е хубаво, че европейските граждани използват Solvit, но смятаме, че сега системата трябва да стане много по-достъпна за индустрията. И това може да бъде постигнато по няколко начина. Някои от елементите, които ще спомена сега, бяха подчертани на срещите на представителите на Солвит от 20-те държави членки, които се срещнаха в Лисабон през ноември миналата седмица. Първо, плана за действие за вътрешния пазар на стоките и услугите трябва да се подчертае, че Солвит е един от най-успешните инструменти за функциониране на вътрешния пазар. На второ място трябва също така да се отбележи, че Солвит се включва в една по-обща рамка на по-официални възможности възможности за подаване на жалби за проблеми във вътрешния пазар. Собица всъщност е етап в е, подход стъпка по стъпка за разрешаване на проблемите на вътрешния пазар, като дава възможност да се решат някои технически проблеми, като етикетиране на продуктите, например. Собит е първият, пак казвам, първата стъпка в процеса на разрешаване на даден проблем и това трябва да стане много ясно би трябвало да призовем държавите членки да предоставят а, съответните необходими ресурси за отделите на соловите. и също така те трябва да са в добра връзка с контактно звено на съответното, съответното министерство и на правилното равнище на управление в държавата членка. И накрая Европейската комисия трябва да играе ролята на честен посредник на възможно най-ранен етап на процедурата СОВИ, за да се засилят възможности за да постигане на успех. Госпожо председател, Совет не е панацея. Совет не може да разреши всички проблеми, но допринася за един много полезен подход отдолу нагоре. Да, гражданите спитават за своите проблеми и пречките, с които се сблъскват ежедневно, а от опита на Совет Европейската комисия може да се вдъхнови в момента, в който реши да подходи по по-формален начин и ми се струва, че планът за действие е на отлична възможност да се започне работа в тази насока. Благодаря ви. Асла, would you like From a consumer's perspective. Осмо ще ни представи гледната точка And there's some slides, and so I think we're going to turn... Мисля, че всъщност има и PowerPoint презентация, така че ще ви помоля да угасите осветлението. Does that help people? Is that okay? Thank you. I cannot my notes. okay, well, thank you very much, Madam Chair, dear members of the European... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на членовете на Европейския парламент за поканата да представя няколко е, елемент от гледната точка на потребителите и организацията на потребителите в днешното от изслушване. Трябва да кажем, между другото, че има много малко съдържанието на стратегията Единия пазар, с което не сме съгласни от принцип на гледна точка. Но разбира се, според нас стратегията не се съсредоточава достатъчно върху потребителите и необходимостта да се подобри благоденствието и да се засилят правата на потребителите. От 22 те инициативи, които са изредени в стратегията, само една инициатива пряко има за цел да подобри правата на потребителите. И така стигам незабавно към, до изложението си. Ако трябва да бъдем откровени, има всъщност две стратегии за единия пазар. Едната е стратегията за единия цифров пазар, където има много разпореби за защита на потребителите и стратегията за единия пазар. И държа да подчертая, че е жизненно важно двете стратегии да бъдат а, обединени, за да имаме цялостна представа за нещата. Също така а, има опасност в крайна сметка да се появят два паралелни режима за право при прилагане на правата на потребителите. Единият, който ще се прилага за онлайн търговията и другият за офлайн търговията. И тук правя препратка към предложението на Европейската комисия за онлайн продажба на материални блага и стоки, където те ще... И се оказва, че по отношение на тези покупки правата им са различни в сравнение с закупуването на същата стока физически от физически магазин. И се оказва, че в дадени държави членки ще бъде по-добре за потребителите да купуват винаги онлайн, а за други винаги да купуват в физически магазини. Това е положение, което ние на всяка цена искаме да избегнем и държа, държим да подчертаем колко е важно да има последователен подход. Какво е важно стратегията за потребителите? Както казах, за нас има една водеща инициатива. Европейската комисия заяви, че иска да сложи край на географското блокиране и ние много се радваме на този поет ангажимент. Също толкова важно е за потребителите да има надежни посредници на вътрешния пазар, защото все по-често, когато взимат решение за покупките си, потребителите все по-често разчитат на различни търсачки за сравняване на цените, например. А също така се появяват и елементи на економиката на споделянето в стратегията за вътрешния пазари. и ние трябва да разгледаме този аспект. В сравнение държа да отбележа, че от 4 години насам работи с, с, с заинтересованите страни за принципите на справедливата економика, но за нещастие тази работа не е спомената в стратегията. За потребителите на единия пазар е от съществено значение и тук мисля, че има липса на стратегически подход в документа на комисията, т.е. липсват инициативи за правоприлагане и правна защита. За нас е, основен приоритет е законодателството за защита на потребителите и в този гледна точка се предвижда преразглеждане на а, директивата за защита на потребителите. Тя е много важна и за цифровият и за физическият единен пазар. Трябва да си дадем сметка, че в контекста на вътрешния пазар идеята за национално правоприлагане се оказва морално остаряла в контекста на световните или европейски пазарни стратегии, които използват предприятията. Ето защо трябва да привлечем за участие заинтересованите страни при правоприлагането. От години насам призоваваме за по-добро сътрудничество между властите и организациите на защита на потребителите. Държа също така да отбележа, че правото за гарантиране на лоялна конкуренция е от съществено значение, за да се гарантира една добро функциониране на единния пазар. Ето защо приветстваме разследванията, които започна Европейската комисия в относно електронната търговия в Европейския съюз. И накрая, знаете, че именно сега е блокирано вече от 3 години в съвета. Едновременно с това обаче трябва да се подобре защитата на опасните потребители от опасни вещества. Така че, ако е, действително законодателно предложение няма да бъде прието, е крайно време може би да се премине към план Б и Европейската комисия може би ще ни осветли какъв може да е този план Б. Госпожа Коми също така призовава за същото в своя проекто доклад. Каза, че им, казах вече, че има една инициатива, която е пряко насочена към потребителите в а, тази стратегия и тя е свързана с а, геоблокирането. И ще спра с няколко думи на а, тази тема, защото тя за нас е много важна. Това е не просто една много важна инициатива, която ще доведе до практически облаги за потребителите, но и от а, а, теоретична гледна точка това отговаря на основната свобода за предоставяне на стоки услуги на вътрешния пазар. Тоест свободата на търговията, която е гръбнака на единия пазар, трябва в крайна сметка да бъде допълнена с правото на потребители да имат достъп без неоснователна дискриминация, основаваща се на географското а, местоположение или националността. И от консултациите по въпроса на геоблокирането става ясно, че 80% от потребителите, които са, до които сме се допитали, са се сблъсквали с с проблеми свързани с геоблокирането и те искат да се промени нещо в тази, това статукво. Знаете, че има много проблеми, има едностранни решения, които се взимат от предприятията, има клаузи, свързани с конкурентоспособността, има логистични проблеми, независимо дали те са реални проблеми и те могат лесно да бъдат преодоляни. Има също така и много силен елемент на национален протекционизъм, според нас. И затова трябва да имаме много ясна представа, кои са основателни причини, кои не са. Потребителите често са объркани, защото не разбират защо даден търговец отказва да им продаде съответна стока или услуга трансгранично. А директивата за услугите е определила правила за недискриминация, но тя не разполага с необходимите инструменти за прилагане на практика на тези принципи. Затова ние смятаме, че Европейската комисия с пълно право избира, е избрала нов законодателен инструмент. Той би трябвало да е съчетени между различни инструменти. Смятаме, че трябва да има черен списък на неоправдани практики. Трябва да има по-голяма прозрачност за потребители в случай на отказ, трябва да има по-силен контрол и надзор, който се осъществява от страна на националните власти, защото прилагането и контролът са съществено значение. И накрая последният а, слайд е посветен на още една инициатива, свързан, отговаряща на очакването на потребителите. Става въпрос за економиката на споделянето. Нашият първоначален а, анализ показва, че тя има огромни възможности за потребителите, но има и много сериозни предизвикателства, които трябва да преодолеем. Като пример мога да кажа, че имаме нужда за една истинска политика, която да насърчава иновативните и устойчиви модели на потребление. Едновременно с това обаче трябва да се гарантира, че услугите се предоставят при безопасни и справедливи условия за потребителите. Трябва също така да се изясни кое право се прилага при посредническите платформи. Има много разпоредби същите на потребителите. Трябва да смятам, кой правен решим се прилага. Трябва също така да се засили съдобеността както на потребителите, така и на предприятията за потребностите и социалното измерение на економиката на споделянето. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Ще видим какво можем да направим в бъдеще, за да бъдат презентациите по-добри препоказване на екрана госпожа Янина Макевиц от Eurocadres. Благодаря на Имко, че имам възможност да участвам на това заседание. Ние представляваме 6 милиона професионалисти и менеджери в Европа. Ние подкрепяме всички мерки, свързани за изграждането на една по-силна Европа и да се даде възможност на свободното придвижване на специалисти в Европейския съюз. Ще очертая тези аспекти, които са важни за нас и за нашите членове, а именно цифровизация и регламентиране на професиите и IPR необходимо да се създадат нови бизнес възможности и иновациите също са много важни. На стратегията и липсва анализ на това как трудовия пазар и условията на труд оказват въздействие върху цифровизацията. Начина по който работим се променя, както и бизнесът се променя. Има тенденция, която засяга всички слоеве, слоеве на обществото. Необходимо е да се предвиди обучение и преквалификация, като се има предвид тази голяма промяна, която се осъществява на трудовия пазар. Цифровизацията играе голяма роля за специалистите и менеджерите. Вече нещата не се свежат до определено място в определено време. Всичко има много по-широки рамки, излиза извън граница една държава членка. Социалната сигурност, трудовото законодателство, всички процедури свързани в тази област са много важни. Икономиката на споделянето нараства все повече, онлайн платформите стават все повече за споделяне на знания и услуги, също и се дава възможност по този начин специалистите да продават своя професионален опит. Специалистите трябва да бъдат включени в на различни проекти, но е необходимо да се засегнат и проблемите, свързани с социалната защита. Не искаме да се създават несигурни условия на труд. А, с ам, развитието на економиката на споделянето трябва нещата да се съдят по-отблизо. Няма значение дали лице работи за определено предприятие или за определен предприемач границата се размива вече между това да си ем, служител и да си е, подизпълнител. Трябва да се знае обаче кой поема отговорността в крайна сметка. Необходими са дискусии на европейско ниво и трябва да бъдат обхванати социалните партньори, когато се прави оценка на рисковете и предизвикателствата. В стратегията за единия пазар комисията призовава за преразглеждане на регламентираните професии. 5000 са те на брой в Европейския съюз и е необходимо да се извърши тяхната повторна оценка. Някои от тях може би са подложени на свръхрегулация, други трябва да бъдат актуализирани. Не трябва да има пречки пред свободното предвиждане на специалисти. Не трябва да има и проблеми за хора, които се върнат в родната си страна и са завършили образованието си в друга страна. Тоест, тяхното образование трябва да бъде признато навсякъде. Трябва да има и баланс между свободното движение на услуги, високи стандарти и отделните квалификации. Не искаме да се излагат на риск стандартите за безопасност на работното място. Признаването на професионалните квалификации са, свързани, са включени в съответната директива. Предвижда се и карта професионална карта. Тя е удачна за някои професии и е добър инструмент за улесняването на свободното движение на специалисти. Но не трябва да се създава разделяне на работния на трудовия пазар между тези, които имат карта и които нямат карта. Освен това, трябва да се направи връзка и с рамката за квалификациите в Европейския съюз, като се предвиждат обучения, преквалификация, придобиването на опит в хода на на упражняването на професията. Стратегията за единия пазар включва и инициатива за модернизиране на рамката за интелектуалните права. Високо квалифицираните специалисти допринасят за е, извършването на научно-изследователски дейности за иновациите. В последните години са положени, е положен опит да се обърне повече внимание на журналистите и преподавателите, защото а, те са изложени на риск да подписват договори, които нарушават техните трудови права. Необходимо е да се помисли и за изследователите. Те трябва да бъдат информирани по-добре за техните права, ако решат да създадат предприятие да създадат а, свой нов а, бизнес. Трябва да има и стимули а, под формата на правна защита, признаване на постигнатите резултати и компенсации. При гарантирането на компенсациите трябва ясно да се раз, ясно да се определи кой притежава правата на, за правата на интелектуалната собственост. Много професии ще изгубят твоето значение, нови ще се появят, в резултат на което новите професии ще изискват и нов набор от квалификации и способности. Благодаря ви. Председателката сега давам думата на Северин Пикар, е, която ще говори от името на HUEC. Е да, благодаря, госпожо председател, благодаря за поканата. Аз говоря от името на Европейската търговия за е, Организация за търговия. Ние представляваме 19 е, организации и милиони трудещи се в Европейския съюз. Вече сме чували, че пазара е добър слуга, но лош е, господар, а като религия е още по-лошо. Така че пазара не е цел сам по себе си, а е средство за постигане на повече работни места, но не каквито и да е било каквито работни места, а по-качествени работни места е, при прилични трудови условия. Ние не може в името на свободното движение да дерегулираме и да направим условията на труд все по-несигурни. В днешното си изложение ще се спра на пет точки. Първо, е, сътрудничество на споделянето. Ще се спра на това, което вече се каза. Безпокоим се, че в съобщението на Европейската комисия заетостта, свързана с цифровизацията, не е засегната. Работниците в е, този отрасъл работят в правен вакуум и ние много се безпокоим, е, че трудовото право и режимите за социално осигуряване не ги засягат. Така че искаме да видим какво може вашата парламентарна комисия да направи по този въпрос. Второ точка дружествата. Комисията е, смята, че регламентите е, са основното препятствие пред стартиращи предприятия. Това, което комисията не прави, е да се взема с социалния дъмпинг и на справедливата конкуренция като основен източник за трудности за малките и средни предприятията. Всъщност, е, е, при конкуренцията Обикновено финансовите, е, финансово здравите предприятия са добри работодатели на пазара. Сега искам да се спра на предприятията, които се възползват от това, че използват е, неясноти на единия пазар, без да имат същинска дейност. Причината е да се намали правната отговорност, да не се плащат данъци, да се заобикаля трудовото право и е, социалните осигуровки е, те не могат да направят пряка връзка между така създадените предприятия и крайната експлоатация на трудещите се. Крайната експлоатация ме безпокои. В някои е, случаи е, тях, условията, при които те имат работна ръка, е на ръба на трафика на хора. И за това Европейската комисия трябва да предприеме съответните действия. Например, правото за седалището, принципа за единното седалище изисква бързи действия. Трябва и допълнителни инициативи за трансграничното разделяне. И мисля, че от гледна точка на малките средни предприятия въпросът е спорен. Трето, несъстоятелност. Комисията се основава на така наречената теория на втория шанс. Съобразно тази теория, предприятията трябва да имат възможност за, е, възможност за ликвидация или за несъстоятелност, за да могат да, е, да започнат наново. Но прекомерната употреба на тази процедура трябва да бъде много ясно преценена, защото несъстоятелността е, е, води до това, че с месеци не се плащат заплати на трудещите се. И тук искам да се върна е, към of... дружествата почтенски кутии. Е, Дружество... Ако някои от тези дружества, почнаски кутии, надушат, че закона ги доближава, те тогава се обявяват несъстоятелност и се появяват под различна правен субект, но дейността им не е същинско, истински различна. Така че трябва да се е, промени закона за състоятелността, за да се избегнат е, измами и измамни дейности. На четвърто място бизнес паспорт. Това беше изненада за социалните партньори в строителството и се надявам е, за бъдеще социалните партньори да бъдат включени в по-голяма степен в дискусиите, е, защото понякога те са в неблагоприятна ситуация. Искаме да имаме правна информация за това какво точно значи бизнес паспорт. Е, е, паспорт за предоставянето на услуги ние се страхуваме от това да не се върне принципа на страната на происход. Това, което е ясно е, че има несъответствие между съобщените мерки и директивата за прилагане за директивата за командироване на работници. Това дава възможност на приемащата страна да налага на тези, които осъществяват услуга, предварително да уведомяват за ситуацията на командирования. Има несъстоятелност между различните инструменти на Европейския съюз и това е много важно. На пето място и на последно място държавните поръчки. Комисията иска е, да предоставя услуги на публичните власти за правилно прилагане на съответния закон. Идеята е чудесна. Искам да напомня огромната работа, която е извършена от вашата комисия е, по рамката за държавните поръчки. Имам предвид особено социалните клаузи. Социалните клаузи в ревизираната рамка за държавните поръчки иска да бди за прилагането на работните условия на работното място, най-вече по-зелени и е, по-прозрачни тръжни процедури. Публичните власти трябва да са запознати с подобни възможности. Комисията ще ги насърчава да се възползват от тези нови възможности. Ще спра до тук ще видите, че сме е, е, е, развили критичен анализ на подхода на комисията, но анализа ни е и конструктивен. Е, ние сме направили предложения, за да сме сигурни, че единия пазар трябва да бъде място за честна конкуренция и искаме да ви съдействаме при бъдещи дискусии, защото за нас най-важното е правоприлагането. Е, по-добре е да имаме добър закон, отколкото изобщо да няма закон. Лош закон, отколкото изобщо да няма закон. Благодаря ви. Е, имаме няколко минути за въпроси за първия тур от изказалите се. Много ви моля, придържайте се към времето, което ви е отредено. Първо дам думата на Лара Коми, после на докладчетите в сянк. И това ще бъде последователността. Лара Коми, имам един въпрос. Въпрос свързан с професионалистите. Е, първо, Според вас, в кои случаи европейските стандарти ще бъдат еднакви за същи? Ние искаме да предложим проучване на въздействието, за да видим каква да бъде общата основна линия и различните възможности за сътрудничество между държавите членки. Това може да бъде препятствие за единния пазар. Какво е вашето мнение? Алина Меци. Марина Меци е първи докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Имам въпроса във връзка с паспорта за оказване на услуги искам да чуя нещо повече за това конкретно предложение. Доколкото разбирам, комисията иска да направи от този паспорт приоритет в строителството, но както работодателите, така и работниците в областта на строителството изобщо не са дали мнение по този въпрос. А, и и едните и другите се отнасят отрицателно към това. Може би е, това изцяло би променило услугите в областта на строителството, без никой да се е допитал до отрасъла. Имам кратък въпрос. Какъв, е, как ще се отрази това на околната среда, на социалните измерения на единния пазар? Как ще се, прове, как ще се промени социалното измерение на единния пазар и опазването на околната среда по този начин? Благодаря, госпожо председател. Е, следващия записал се все още не е дошъл. Следващия също. Има ли друг представител от е, либералите? Джулиан Нейта. Благодаря, госпожо председател. Е, имам въпрос за геоблокирането. Въпросът ми е до БИЮК. Вече сме обсъждали това по пакета за единия цифров пазар. Заключението беше, че Европейската комисия е, трябва да разграничи определени случаи, където е оправдано геоблокирането. Не сме навлезли обаче в подробна оценка на статуквото, на положението в момента. Вие казахте, че свободата да се оказват услуги не трябва да задължава държавите членки да дадат свобода на тези, които оказват услуги, но трябва и потребителите да имат достъп до услугите трансгранично за, в миналото е, имаше разпоредби в този смисъл. Например, когато е, хората пътуват зад граница за медицински услуги и доводите бяха от такова естество. Искам да попитам как правно ще се изясни въпроса, като се има предвид съдебната практика. Тя не е ясна, кой би бил най-правилният инструмент. Искаме да разберем дали трябва да се доизясни директивата за услугите или да преценим как да се постигне тази цел на практика. Въпросът е много важен, защото пазарът е неясен. Има дружества, които от една страна са в връзка с потребителите, като едновременно с това са във връзка с производители или с притежатели на права, така че това не е въпрос само на държавите членки, които ограничават свободата на оказване на услуги. Благодаря ви. Председателката на моя списък е Андрея Шваб, Евлин Гербхарт. Това са имената на списъка. Но преди това искам само да проверя дали чувате, чувате всеки коментар Искам да съм сигурна, че чувате тези коментари. Те са много полезни и може е, после депутатите да ги използват за предлагане на изменения. Непременно трябва да чуете коментарите. Андреас, благодаря госпожо председател. Тази стратегия за вътрешния пазар ни дава възможност да ем, обсъдим тази така важна тема. Нямаме време днес да се разпрострем дълго и на широко. Имам два въпроса. До сега не чухме съществени коментари. Какво мислите те за стратегията на комисията, където се залага на съблюдаване изпълнението на вече съществуващото законодателство. Представителката на Бойк посочи ам, разпоредбите за конкурентоспособността, чието изпълнение се съблюдава. Дали в други области на вътрешния пазар ам, може да се отбележи в успех и ако е необходимо да се внесат изменения в първичното законодателство. Темата за, геоблок, за геоблокинга също беше е, споменато. Какво означава аргументирани основания за геоблокинга, justified reasons, както вие се изразихте? понякога потребителите могат да окажат въздействие върху вътрешния пазар. И в държавите членки ем, съществуват различни социални системи, е, различни данъчни системи и те са все по 28 на брой. Ще ми се да знам какво мислите вие по въпроса. Благодаря ви. Евелин Гепхард. yeah, Евелин Гепхард, благодаря. Благодаря за вашите изказвания. Няма да говоря за офлайн, онлайн и за паспорта за услугите. По позициите са ясни по тези въпроси. Ще се спра на други а, теми. Госпожа Макри... Макевич, вие казахте, а, че ам, професионалната карта е а, много добър инструмент. Радвам се, че ам, е включен в законодателството. В същото време казахте, че трябва да се внимава, за да няма а, а, за да не се прави разлика между тези, които имат такава карта и които нямат. Може ли да навлезете в по-голяма конкретика? И това, което казахте, че трябва да се въведе тази карта за професионалистите, е нещо, което и аз подкрепям. На следващо място въпроса за економиката на споделянето. Прави се разлика между служители и само, самонаети лица, но тази разлика все повече се размива. Е, и ме интересува каква е вашата позиция по този въпрос. Катин Штайла. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се до сега. По въпроса, който повдигна Анджей Евлин, също засегна въпроса. Говорим за работодателите. В момента има разлики между онлайн и офлайн. Трябва да се постигне по-голяма еснота вър, връзките с, с трафик на хора, с, с престъпността. Ние обсъждаме тези въпроси като искаме да разберем кое е неправилно в някой случаи. Е, ви Искам да разберем какво можем ние да направим тук в тази комисия, защото много въпроси трябва да бъдат уредени в държавите членки. Друг въпрос за квалификацията. Вие предлагате как да опитаме да постигнем полза от е, е творчеството или от научните изследвания. Искам да кажа пример. Е, в определени лаборатории се търси нещо иновативно. Е, примерно в, европейска, в е, английската служба за медицинско обслужване. Там се търси публично-частно партньорстване. Можем да надградим на това. Това може да бъде пример. Бихте ли ни дали примери за интелектуална собственост? Как да използваме тяхната практика. Ако публичен орган финансира научни изследвания, те са от взаимна е, изгода. Търси се баланс между научните изследвания, европейско финансиране по Хоризонт 2020 и как да се възползваме от това без е, да губим от погледа си, например, какво направи Google проект за научни изследвания, но ползите отидоха много по-надалеч. Е, как можем да съберем ползите на това ниво? Благодаря ви. Много въпроси ви бяха зададени. Искаме да се възползваме максимално от присъствието ви на заседанието на нашата комисия. Е, Кристал Шолдемоса. Е, Благодаря. Благодаря ви за вашите интересни представяния. Искам да попитам как изглежда точно тази професионална карта. Евелин вече зададе въпрос. Всички в комисията трябва да посочим, че е много важно да защитим интереса на потребителя но освен това трябва да се предвиди и а, резервно решение, ако в съвета нещата не се придвижат напред. Каква е альтернативата? Two quick questions that I have on the detail. Имам два бързи въпроса по доклада на Коми. След това и тя самата ще направи коментари, които ще са по-конкретни. Може ли по-късно да ни предоставите вашия списък с примери, които биха оправдали геоблокирането? Понякога може да има основания за това. Може би така по-добре ще можем да разберем е, какви са са точно проблемите, които съществуват с член 20 от директивата за услугите. Относно професионалната карта, виждам, че и професионалната карта и паспорта за услугите носят големи ползи за тези, които могат е, един вид да пътуват с техните квалификации в различни държави и по този начин хората могат да се възползват от своите квалификации на много места в Европейския съюз. Вие казахте, че не трябва да се подкопава обаче и доверието на потребителите. Понякога специалистите ам, и картите, на които им се дават, както и паспортите за услугите, виждаме, че има все пак различия в държавите членки. Как може да премахнете тези различия? Има ли възможност за някой, който е обучаван по един режим, да за определен срок да се преквалифицира така, че да бъде призната неговата квалификация в другата държава. Може ли да ни дадете някакви нагледни примери? Това ще е интересно. Кой иска да започне пръв? Yes. Благодаря ви за въпросите и за коментарите относно паспорта за услугите. Мога да повторя това, което казах в своето представяне. Тук е важна процедурата и е важно да бъдат обхванати социалните партньори, представляващи строителния сектор и при предприемането на допълнителни мерки те да бъдат включени. Те искат да участват по един доста градивен начин. Как да се подобри ам, социалния аспект на вътрешния пазар. От наша гледна точка трябва да има равно третиране на всички работещи. По този начин ще се избегне нелоялната конкуренция. Дадох пример с фиктивните дружества. Има конкретни области, в които може да се отбележи напредък. Относно въпроса за економиката на споделянето. Това е друг пример за сътрудничеството на европейско ниво. Няма нужда да обсъждаме по-нататък просто трябва да се обединим около единни критерии. Тук а, имам предвид критериите, които се използват а, на повече държави членки, тези, които са а, посочени от съда на ЕС, които дават економическа независимост от работодателя important to introduce this dimension in the debate about digitalization because uh, и цифровизацията също е важен аспект. Дали, то участ... дали тя участва в трудовото правоотношение или не. Друг важен аспект е минималното възнаграждение и вноските към социално-осигурителната система. Друг аспект, който трябва да бъде взет предвид, е свързан с онлайн платформите. Ако има страни, които са в а, а, някакво взаимодействие, трябва да се види какви са точно техните отношения не трябва да има е, извинение за това, че някой от аспектите не е обхванат. Благодаря ви. Иска ли още някой да вземе думата? Джанина и след това и Урсула. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ам, може би някои неща не станаха много ясни, защото аз не споменах паспорта за услугите, а само професионалната карта. Паспорт за услугите не трябва да се слага в един кюб с професионалната карта или признаването на професионалните квалификации. Паспорта за услугите е нещо отделно и сме наясно, че съществува безпокойство, че може да се засили социалния дампинг. Когато говорим за IPR, um, inventions dur- during the work time. We feel that uh... Тоест, когато говорим за интелектуалните права, то говорим и за авторските права, които трябва да бъдат включени в um, трудовото правоотношение. Авторските права uh, се приемат uh, от uh, служителите и тогава се задействат и други разпоредби от законодателството. Не трябва обаче да се възпрепятства по някакъв начин свободното движение на а, служителите и а, когато да речем има опасение, че може да издадете търговска тайна, може да се възпрепятства създаването на а, новостартиращо дружество. Госпожа Коми попита как може да се гарантира професионализма в трансграничен мащаб. Смятаме, че системата за предоставяне на информация в рамките на вътрешния пазар е много удачен инструмент. Освен това, чрез системата може да се види кои квалификации са признати в други държави членки, да се извърши тяхното признаване, ако няма такова. И освен това, да трябва да се подчертае колко е важна рамката, европейската рамка за признаване на квалификациите. Държавите членки трябва да заложат приоритети в тази рамка за квалификациите, за да има плавен преход в отделните държави членки, някой, който е придобил квалификация в Испания, да може да работи в скандинавските държави. Тоест, трябва да се говори на един и същи професионален език, така че специалистите да се ползват с равни права, да бъдат третирани по един и същи начин в целия Европейски съюз. Благодаря ви. Следващия оратор. Въпроса на господин Шваб. Отговорът ми е да. Относно паспорта за услугите, много е важен, но в момента ни липсва информация, затова се въздържаме от коментар. Може би ще можем да кажем повече, след като започнат консултациите през следващите седмици и месеци относно геоблокирането. Госпожо Форд, ще ви изпратим нашия документ с нашата позиция. И относно въпроса на господин Шваб, нека първо да кажа, че ние смятаме, че е цял, цялото предложение за геоблокинга не отговаря на практиките за по-добро законотворчество в Европейския съюз. Имаме нужда от по-добра оценка на въздействието и комисията обеща, че ще се въвежда ново законодателство, когато, само, когато то е необходимо. Съществуващото законодателство трябва да бъде оценено по такъв начин, че да се види дали има неоправдана дискриминация, която може да бъде премахната. Освен това има и законодателство, което забранява неоправданата дискриминация. Е, комисията казва на професионалните организации, че ще изготви е, предложение, за да откликне на желанието на тези организации. А, така или иначе, подходът, който се пред, прилага от комисията, не е най-удачния. Следващия оратор ще започна отзад напред. Ще отговоря на въпроса на госпожа Шалдел Мозе. Аз не съм казвала, че искаме да имаме альтернативен вариант. Ние предпочитаме пакетът, който е предложен да бъде окончателно завършен. От две години пакетът е, е в застой. Ние искаме да се засили защитата на потребителите и да се намали въздействието от опасните продукти. Трябва да е ясно какви точно са а, плановете в тази посока. От комисията се казва, че може би има инициативи да се а, хармонизира съответствието или привеждането в съответствие. В момента се обмисля законодателство и ние искаме да кажем, че подкрепяме първия вариант като решение. Въпросът на госпожа Тайлър ще съм много бърза. Относно ем, фрагментацията он и офлайн, комисията предложи две директиви. Едната за цифровото съдържание, включващо он и офлайн съдържание. И а, говорим а, само за пазаруването в а, он и офлайн. Потребителите са изправени пред а, различни а, правила. А, и ще стане така, че когато а, един потребител купува от една страна, има само две години а, гаранция. Когато купува от, а, да речем, Обединеното кралство, Финландия, Ирландия или така нататък, може да се ползва с по-дълги гаранции. Много е важно да се продължи работа върху предложението за а, цифровото съдържание, а, а, но е важно да се види и въпроса за uh, за нематериалните активи. Много е важен въпросът как ще се засегне и геоблокирането е, в първичното законодателство съществува принципа за недискриминация. Има и, е, становищ, има и постановление на Съда на Европейския съюз в тази насока. Законодателството за конкуренцията не дава възможност е, за пасивни продажби. Директивата за услугите не е достатъчно ясна и конкретна. Не се предвиждат никакви санкции. Съгласни сме, че има нужда за отделни инициативи да се разшири директивата за услугите. Необходимо е да има черен списък, който да включва нелоялни практики и, и за стопанските оператори всичко да е много ясно. Съжалявам, че трябваше да ви пришпоря, но времето тече. Относно стандартизирането ще чуем Паул Кобер, Кван Дебарк, председател на Бизнес Юръп. И така, сега да продължим. Много ви благодаря, госпожо Офелт. Благодаря ви за поканата. Доста се изговори за стандартизацията в Европа напоследък. На първо място това е много важна тема за предприемачите. Стандарти се разработват най-вече от самата индустрия по различни, с различни цели. Има различни видове стандарти. Ще ви дам няколко примера стандартите за, за оперативна съвместимост дават възможност на различните устройства да работят заедно. Всички ежедневно използваме Wi-Fi. Има и стандартни мерки като килограми, като килограми метър, например, които дават възможност за активна стопанска дейност в много области. Правят също така и минимални стандарти за безопасност, които гарантират, че продуктите не са опасни да функционират при безопасни условия. Предприятията инвестират в стандарти, защото това им дава възможност да подобрят своята производителност, намаляват разходите, могат да отговорят на исканията на пазара и много повече. Тук виждате регулаторния подход, познат като нов подход или отличника в класа. Това е една система на стандартизация, която в голяма степен допринесе за уеднаквяването на единия пазар. По този начин стандартите дават аспект на уеднаквеност на съществени елементи в европейското законодателство и в случай на нужда Европейската комисия може да следи разработването на стандартите. Това се прави за частни лица под надзора на Европейската комисия. Защо този подход е добър? Защото стандартите могат по-лесно да доведат до положителни промени в сравнение с законодателството. По този начин също така се спесява много работа за законодателят, която се извършва от предприятията законодателството остава правно възващо, но стандартите остават доброволни. Бизнесът може да докаже, че че, че спазва закона по различни начини, но спазването на стандартите често се оказва най-лесният начин. За нещастие обаче все още и се усеща се повече натиск за подронване на този подход. Това води от своя страна до правна несигурност и до регулаторен вакуум. На второ място, органите за контрол на пазара се отказват от отказват участва в процеса на съвместно изготвяне на стандарти, след което обвиняват за това предприятията, което води до несигурност по липсата на съответните стандарти. Все повече се усещат също така и натиска от страна на комисията за регулаторните изисквания и за постигане на редица други политически цели. Ще дам няколко примера, които много пряко засягат предприятията. На първо място от години на само Европейската комисия отказва да публикува стандарти за презумпция за съвместимост с директивата за медицинските изделия. Това се случи след скандала с гръдните импланти, но, по ирон, но тук трябва все пак да си припомним с известна ирония, че този скандал беше в, вследствие на умишлени злоупотреби, а не липса на отговорност с стандартите. Най-скоро каза обаче Игниската Европейската комисия отрича реалността, а именно факта, че стандартите са разработни в продължение на 30 десетилетия от водещи световни експерти. Те са признати по целия свят, с изключение на Европа. И те са доказали, че инцидентите са на много приемливо ниско равнище по целия свят, включително и в Европа. В резултат от този проблем производителите на медицински изделия няма как да покрият стандарти и по този начин да отговорят на законодателството на Европейския съюз, а и органите, които отговарят за съвместимостта, също трябва да импровизират. От това страда предприятията, страда здравеопазването, трябва прекалено голяма свобода на осмотрение и всъщност нищо не е по-сигурно или безопасно. На второ място, държавите членки се противопоставят от критична гледна точка на стандартите по причина причини, които са измислени от държавни служители. Това нарушава принципа на субсидиарност и пропорционалност. Те, например, те, например, се противопоставят на изгаряне първа степен от докосван, което се докоснете до ам, грила на тостера си, например, както виждате на снимката, всъщност е изгаряне от втора степен, но поради подобни изисквания, за, само за този риск се изразходват милиарди евро годишно. Те също така твърдят, че да си сложите ръката в а, блендера е а, реален опасност при употребата на уреда, а не чисто и просто глупост никой няма да направи подобно нещо, защото си представя какво ще се случи с ръката ви, как тя ще се разхвърчи и с цялата кухня. Но те твърдят, че това е много по-възможно, отколкото примерът на снимката в тясно. Смятали, че трябва да се стига до такива крайности. Безмислено да се стремим към общество с равнище нула на риска. Във всяка човешка дейност има елемент на риск. Така че до къде трябва да стигнем в опитите да защитим потребителите от риска и до каква степен трябва да ги оставим сами да се грижат за себе си. Стратегията с единия пазар признава необходимостта да се подобри взаимодействието с европейската стандартизация. Съвместна инициатива за стандартизация ще бъде една от основните постижения на стратегията с единия пазар целта е да се постигне една по-ефикасна система минава през първа стъпка възприемане на предприятията като надежден партньор. Зато Европейската комисия трябва да се почне да работи на най от първия момент с предприятията и с бизнеса, а не да чака до последния момент да им налага отгоре надолу изисквания. Този, този подход просто не функционира. Също така, за изготвяне на стандарти трябва да има много ясна запознатост с технологичният напредък и функционирането на предприятията, а тази информация разполага само самите предприятия. Също така може да се използва и инструментът публично-частни партньорства за целта. Европейската комисия твърди, че има право да управлява системата, защото е част от системата на Както виждате, всъщност това е много малка част от общата цена. Бизнес организациите насърчават една един механизъм, който се основава на диалога. Всички ще загубят, ако бизнеса се откаже да полага усилия за разработване на стандартите в Европа. Ето защо ние подлагаме следните действия на политически ръководители. На първо място да бъде създаден структурен диалог с промишлеността по политиките в областта на промишленото развитие и мандата и постигаме известен напредък в това отношение. На второ място Публичните власти трябва да вземат по-активно участие в разработването на стандартите, да се подобри тяхната запознатост с изискванията и да се намалят функциите, които просто налагат прилагане на стандартите. На трето място трябва да се вземат предвид реалностите на място при споровете за несъвместимост с стандартите. На трето място трябва да има съвместимост с международните стандарти и да се избегнат изключения на европейско равнище, освен с много добри причини, защото никой няма да спечели, ако Европа се превърне в крепост. По този начин системата на стандартизация в Европа може да подсъвти и да остане един много важен инструмент. Благодаря ви. Благодаря. Следващия изказващ се е, е, е Антонио Прето, който е представител на италиански регламентарен окръг, е, орган. Благодаря, госпожо председател. Ще говори народния си език на италиански. Е, защото има преводачи. Благодаря ви за поканата. Дълги години съм работил за Европейската комисия и сега имам чувство, че се прибирам вкъщи и ми е много приятно. Въпросът за иновациите е от жизнено значение. Економическия растеж е абсолютно необходим за Европейския съюз. Борутният вътрешен продукт може да се увеличи с 1,9 през 2016 и 2% през 2017 година. Тези проценти са прекалено ниски. Така че, ако търсим начин да съживим економиката, това би бил единия пазар, който съществува вече от много отдавна. Как да се намесим в процеса чрез иновации, които са ключов фактор за развитие развитието. В е, система като цифровата е, система иновациите предполагат е, творчество. Иновациите са новата екосистема. Институциите трябва да действат бързо, чрез така наречения инструмент Just on Time. Но какви иновации са необходими от политически всички да бъли, да бъдат е, или да бъдат общи, или да бъдат е, според случая, soft law, hard law, всичко зависи от целите. Днес най-важното е да избегнем е, необратимите изкривявания на пазара и блокирането на достъпа от ново тези, които сега навлизат на пазара. На втори място трябва да има нови стандарти за конкурентоспособност, така както посочи колегата иновациите не са нещо е, техническо или економическо. Е, трябва чрез политиката да се ускоряват те. За Европейския съюз трябва да има общо поведение, трябва да се регламентира, но трябва да има и свобода, да се определят новите политически въпроси, за да бъдат преодолени старите бариери съобразно новата среда, без да се възпрепятства развитието е, трябва нов подход, който също да се обмисли предвид новата обстановка. Трябва и съответно съответни регламенти, но тези регламенти да могат да се адаптират съобразно целите, съобразно целите на самите предприятия. Мисля, че този, по този начин ще затворим кръга. Единен пазар, иновации, които да въздействат на пазара. Не казвам това е, случайно, защото много проучвания показват, че добро регламентиране може да се действа на развойната дейност. Трябва да има нова стратегия, това може да доведе до конкурентни предимства, по този начин, чрез новия подход, определяме различните нива за намеса, разпределението на правомощите между Европейския съюз и държавите членки, е, подход при който регламентирането да бъде динамично, Европейския съюз да бъде същински партньор, като се съобразява с действителността във всяка отделна страна, за да се засили благополучието на всички. Имаме конкретен пример. Платформите онлайн, те са двигател за развойна дейност, източник на ценности за всички. Подобни онлайн платформи е, а, бариери. Новия свят онлайн трябва да бъде регламентиране. Ако на входа има нови бариери, трябва и потребителите да бъдат защитени. Защото ако регламентираме в последствие експост, това ще бъде недостатъчно. Ако има някои злоупотреби, има нарастващ риск и това е препятствие пред иновациите, трябва ясен пропорционален подход при максимална прозрачност, особено когато механизмите трябва да се регулират, изхождайки от общи принципи. Както знаете, една от иновациите, е, породена от платформите онлайн, е, е политиката на, е економиката на споделянето. Това е явление с огромен потенциал проучване е, в Европейския парламент за тази комисия го посочва съвсем ясно. По-настоящем е, регламентите в сила не са достатъчно добре адаптирани. Примерно, при таксите възникват, такситата възникват конфликти. Примерно, е, има разлики в е, данъчните стандарти. Това води до нелоялна конкуренция. Услугите също не са достатъчно добре регламентирани. Това води до други възражения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 но е, съдиите е, и правораздавателните органи могат само да прилагат настоящите стандарти. Трябват нови регламенти, както за традиционните услуги, така и за услугите онлайн, за да има равни условия за всички при необходима гъвкавост, която е необходима за всеки конкретен случай. Е, регламентите могат да бъдат еднакви за онлайн и офлайн или могат да бъдат различни. Ще ви посоча пример. Е, в, е, италианския орган за регламент регламентиране на транспорта направи анализ по Юбер и е, ние се спряхме на определен е, сегмент от пазара и е, италианското правителство беше уведомено за необходимостта да е, се съблюдава дисциплината при традиционните таксита, като обаче се е, предвидят промени, да се предвидят и нови критерии, е, да се сложи край на понятието териториалност, т.е. старото, новото и хибрида. Всичко това трябва да бъде взето под внимание, включително и саморегулирането. В заключение – в заключение, е, кои са инструментите, чрез които можем да постигнем точката на равновесие между регламентиране, иновиране и економически растеж? Е, може би е, водещата линия в комисията по прилагането на наличните разпоредби по платформите и економиката на споделянето, Та подобен подход не би бил достатъчен, защото в момента залогът е толкова голям, отива толкова далеч, е, че е, трябва да е, да направим всичко, за да регламентираме. Дали регламентиране експост е недостатъчно? Според мен то само по себе си няма да възпрепятства развитието на определено поведение. Такова поведение обаче, ако се установи трайно, тогава няма да може да бъде отменено, няма да можем да върнем назад. Е, трябва да преминем на нов етап при тези правила по мярка, по поръчка. Е, трябва Европейската комисия да има силни правомощи, които да са и възложени от Европейския парламент, за да прилага норми екс-анте, т.е. предварително, за да се промени в дълбочина на личното законодателство. Единствено пълна ревизия на регламентите би довела до резултат. Защото като препятствието и възможностите, които се предлагат от тези нови услуги, от цифровата економика, от платформите, е, е, са възможност и ние като Европейски съюз е, е, във всички случаи трябва да се възползваме. Ние не можем да допуснем, да пропуснем такава възможност. Има много предложения, които пречат на развитието на тези нови иновативни услуги. Е, тук искам да споделя опита си е, като е, лице, което е работило в областта на регламентирането на електронните услуги. Всичко трябва да се регламентира, това е безспорно, е, защото, примерно, операторите на мобилни телефони се обединиха. Марк Цукербек не иска а, е, а, е, да има прекалено инвазивно регламентиране, т.е. да не се намесваме в работата на бизнеса прекалено много чрез регламенти. Това не е допустимо пазарене. Говорихме и за защитата на потребителите. Пазаре... Не, пазаренето е недопустимо. А, е, общите интереси е, трябва да вземат връх спрямо интересите на определени отрасли. Има обаче чувствителни проблеми, е, има исторически принципи, неутралност на достъпа, защита на потребителите. Е, това е същата тема, която засяга и управлението, баланс между национални и европейски правомощия, бърза намеса, вече стана ясно, е, че иновациите в цифровия пазар е, доведе до много съществени промени. Трябва да се развиват регламенти, а не директиви, както вече беше направено през ноември. Много бързо трябва да прилагаме европейското право, да избегнем фрагментирането. Това далеч не е всичко. Извън регламентирането трябва да има е, административно сътрудничество екс-анте, трябва да има независими национални органи за регламентиране, както това стана при електронните комуникации, но това трябва да стане от гледна точка на комисията. Това е много важно за правилното функциониране, но в диалог. Искате ли да приключвам? Е, това е модела за бъдещето на единния пазар – за да могат всички възможности за економически растеж да бъдат използвани, като се спазват правила, правата на всички. Сега давам думата на Саймън Шепърт, който е представител и е, създател на фактори. Говорим за е, стратегията на единния пазар. Искам да говоря от траншей, от, от, от, от окопите. Е, сега има малко диапозитиви. Аз съм инвестирал в повече от 50 стартапса. Започнах 97 години. Аз съм в цифровия век от доста време. В така наречените фактори ние събрахме дарованията на различни етапи и на по-ранни и на по-късни етапи. Една от причините е да намерим колкото се може по-рано е, как е, работят е, стартиращите предприятия и за да разберем това по-добре, искам да отидем малко по-надълбоко. Тук виждаме различните етапи на стартиращите предприятия, как се развиват те обикновенно, предварителното финансиране, един или двама човека, на следващия етап 3-4 човека, които събират парите, на шестия стаж подходящ продукт и накрая магическата линия за привличане. Защо го казвам? Отляво имаме е, ранен етап, когато 9 от 10 предприятия се провалят. Това е много важно да се разбере, ако виждаме иновирането. В дясно, ако видите червената линия, когато вече и капитала влиза в игра, това е, е въпрос на финанс маса и на аритметика. Ние търсим създатели на, и лица, които инвестират пари в съществуващи предприятия. Защо го казвам? Защото трябва да има стотици стартиращи предприятия на начален етап, за да имат те успеха в конкурентна среда. Аз вярвам в стратегията за единния цифров пазар. Това е механизъм за да има по-добра конкуренция с други континенти. Аз е, изцяло подкрепям е, подхода към е, цифровия пазар. Доколкото разбирам, обаче това е все още недостатъчно. Искам да посоча само един пример. Данъчното облагане, с него не се занимаваме. В цифровата економика имаме програми за Stock Options и имаме съфинансиране самите предприятия са ключов механизъм за успех и те се възпроизвеждат. Като пример в Германия 1% от предприятия, които от 5 години са стрували 10 милиона евро, е, виждаме, че те са спечелили е, много суми, възвръщаемостта е голяма и сега предприятието струва е, с 2 милиарда виждаме какви са облагаемите доходи. Това е механизъм за създаване на сътрудничество, но не и за средата на стартиращите предприятия. Пак казвам, че стратегията за единия цифров пазар може да се спре на различни аспекти, за да имаме развиваща се екосистема за стартиращите предприятия. Ние искаме колкото може по-рано да интернационализираме всичко това. Това е много голям потенциал. Нарастват стартиращите предприятия за пазар над 5 милиона. Но финансирането е свързано с това, защото имате 100 000 фонда, вие сте на пазар от 5 милиона. Тоест, вие ги насърчавате да постигнат размер, както в Съединените щати или Азия. Много често сме виждали това. Усилията, които се правят са в духа на това е, предприятията да нарастват в Европейския съюз и да постигат успех. Да създаваме международни предприятия, е, да се преодоляват препятствията в интернационализирането на ранен етап. Ако иска Европейски съюз да създава глобални международни предприятия, а не просто европейски предприятия. Ако приемем това, стартиращите предприятия трябва да се разрастват бързо, трябва да приемем и конкуренцията от Съединените щати и Азия. А ако приемем това, са ни необходим много голям обем от предприятия, защото много малка част от тях ще постигнат успех. Ако приемем това, ние трябва да имаме предвид развитието на селфоните, на смартфоните, е, те не биха били предвидими от, е, от научните работници. Стартиращите предприятия са чудесен старт, но трябва много повече диалог с създалите ги в цифровата економика. Е, ние се саморекламираме, но все пак има конференция е, между тези, които работят е, по политиката. Тя беше финансирана от комисията. Искам да ви насърча да участвате, за да продължи диалога за рамка за политиката и за да се отразим положително на настоящата ни економика. Благодаря ви. Председателката е, съвсем набързо въпроси от страна на депутатите. Е, е, първо, нека депутатите да се зададат въпросите, преди да дадем думата на другите изказващи се. Най-напред тези, които до сега не са задали въпроси, ще получат право на въпрос. Благодаря съвсем набързо. Последният оратор го, говори за екосистема, за младите предприемачи, за новостартиращите дружества и тяхното разрастване. Става ли въпрос тук за създаването на една по-добра екосистема? да се създават по-големи компании, да се работи чрез така наречените инкубатори и ускорители на растежа. Е, постоянно се търсят и таланти от друга страна. Търси се и постигнато на баланс между, талантите и капитала. Имаше и мобилен конгрес и стана ясно, че много компании отиват в Съединените щати, но продължават да запазват позициите си в Европейския съюз. Става въпрос тук за финансиране, за данъчно облагане или ем, въпрос за това, че общността не оказва съдействие или пък става въпроса за някакви е, специфики, свързани с самия сектор. Катрин Штайлер има думата. And, um, I think that the... Благодаря ви. Е, това, което казахте за смартфоните, че не беше предвидим техния успех и, и а, през 1926 никой не е мислил, че днес ще разполагаме с такива малки устроя в джобовете си. Е, това, което правите е наистина впечатляващо и много от нас трябва да дойдат на конференцията, която вие споменахте. Как да се възползваме от а, а, тази възможност? която се дава на първите 9 или 10 дружества. Как можем да насочим иновациите в правилната посока? Много се радвам, че вие подкрепяте вътрешния пазар и работим съвместно, за да придвижим нещата напред относно стандартите. Е, тук бяха показани блендерите и а, имаше и други нагледни примери. В държавите членки може би трябва да се помисли за стандартите и за околната среда, но имаше и въпроси повдигнати за безопасността и работното място и как стандартите могат да бъдат прилагани ефективно. Благодаря ви, че сте тук. Беше интересно да чуем какво мислите по въпроса. Имам въпроса за стандартизирането и за стратегия. В стратегията се подчертава, че стандарти трябва лесно да могат да се прилагат от МСП. Искам да попитам до каква степен МСП са обхванати в процес на стандартизирането и тези стандарти трябва да са минимални и да не е, създават е, прекомерен товар за МСП. Е, въпрос към госпожа Саймън. В доклада за да се прави разлика между малко магазинче и стартиращ стартиращо дружество се прилага подход, който искам да попитам дали е постижим или може да се предложи и а, друг начин. Ще започна с последния ви въпрос. Да, това е постижимо и това е правено за МСП от Европейската комисия в миналото. Има параметри, които много лесно се ам, прилагат. С, един е свързан с оценката на риска и капитал и от друга страна става въпрос за рамката, която се прилага за нововъзникващите предприятия. Има показатели, които съществуват и, и може да се прави това разграничаване. В Германия ние лобираме за въвеждането на тази дефиниция. Много неща са регламентирани и а, относно въпроса за тези 6% и а, какво се случва с тези новостартиращи дружества, когато те се провалят, ами те започват наново. ново ние това, което не знаем, на къде са отправили иновациите, е нещо, което не знаят и новостартиращите ам, дружества. Така или иначе, ам, в технологичния свят се работи върху развитието на технологиите, се създават се нови неща, правят се опити, които си заслужават и ам, водят до успеха. Какво е въздействието върху стартиращите дружества? В първоначалната си фаза те не се интересуват от ам, законодателната рамка това е само защото законодателната рамка се възприема като нещо негативно. Ние е, можем да променим нещата за стартиращите е, предприятия. Те трябва да бъдат насърчавани до в Европейския съюз и да се разрастват тук, като използват е, рисков капитал и, и различни по вид фондове. Е, трябва да разясним точно какво разбираме ние под регулаторна рамка. Трябва да видим как се възприема тя. Е, смятам, че това може да се постигне, като сме много по-гъвкави по отношение на политиките и тяхното прилагане. Благодаря ви. Did anyone else want to come back? Paul? Yeah, thank you. Благодаря ви по първата точка за стандартите. Искам да кажа, че бизнеса не е против правилата за безопасност на продуктите. Ние искаме потребителите да са доволни от продуктите, които купуват. Смятаме, че безопасността и оценката на риска с чисто рационални аспекти и никога не може да се изключи възможността от съществуването на риск. Аз приведох някои примери и ам, ако искате да намалите риска, може да се започне от а, тях. И има ам, доказателства, че риска представлява проблем. Въпросът за стандартизирането, да, прави сте, има проблем за малките предприятия. М за да могат те да участват в стандартизацията и да разбират същността на стандартите. Дали могат те да допринесат към системата за стандартизация, бих казал не. И има комисия по стандартизация в Нидерландия и мога да ви убеда, че, убедя, че през цялото време се опитваме да привлечем малките предприятия, но на тях им липсват ресурси, липсва им капацитет. И ам, много а, често те смятат, че не си заслужава да инвестират капитал и усилия в нещо такова. Разбира се, съществува проблем, който е свързан с това, че тези предприятия са прекалено малки, а не е свързан с самия процес на, на стандартизация. Мартин Зикър изготвя становище по, от името на ЕКОСОК. Ще се изкаже Александро Пастачи, който е докладчик в Комитета на регионите, така че първо Мартин има думата. Аз не съм доклад на това становище, представлявам а, защото той не може да е тук. Становището ще бъде обсъдено на 1 март от нашата секция и на 16 март ще бъде внесено в пленарна зала. Това е публикувано и на интернет страницата ни. Четири области са обхванати зеленото измерение на пазара, пречките и целта Нашата секция започна да работи по изготвянето на съновища становище по собствена инициатива по темата, свързана с заплахите. Устойчиви модели, а, свързани с пазара, които се основават на кръговата економика. Много неща са направени. Работим и върху енергийния съюз. Има консенсус в комитета, че Европейската комисия трябва да следи отблизо тенденциите, да проявява амбициозност. Освен това, от една страна, в комитета се държи на по-либералните възгледи за е, по-малко регулация и а, виждате какъв е резултат обаче по улиците от този модел. Работещите обедняват, а, условията на труд стават все по-несигурни. Становището а, смята, че социалните аспекти на вътрешния пазар изостават и социалните аспекти трябва да бъдат актуализирани. Друг аспект, свързан с социалната економика, също е много важен и заслужава допълнително внимание. Е, в Люксембург съществува един много силен финансов сектор, но социалният сектор ам, има повече служители, отколкото финансовия сектор. И ам, в крайна сметка целта е повече хора да бъдат интегрирани на пазара на труда. От това печелят всички. Какви са пречките? Има много препятствия, работим по програмата REFIT, искаме да направим нещо по въпроса за лошото законодателство, да бъде премахнато от то. Ние искаме това, че има по-малко законодателство, не значи, че всичко върви по-добре. Трябва да сме много внимателни. Има идеологични а, пречки. Когато говорим за единия пазар, какво точно имаме а, предвид? Еврозон, а, еврозоната против не еврозоната, Шенген против а, не Шенген така или иначе, европейско законодателство трябва да бъде транспонирано в държавите членки и съществува проблем, който е от идеологическо естество и политическо естество в държавите членки е представена мрезата Солвит, има на различни инстанции, към които може да се отнесат проблемите, но достъпността е намалена, има и други проблеми. Целта на единия пазар е да има ползи за всички, но Единия пазар е инструмент, чиято цел е да функционира в регулирана среда. Качеството също е важно. То се основава на член 3 или нея 3 от договорите, но това е член, който не се прилага на практика във всички държави членки. Политиката с вътрешния пазар трябва да е приобщаваща и на последно място какви са рисковете. Започнахме да работим по становище по собствена инициатива по въпроса. Основната заплаха е, че гражданите са изгубили доверието в всички нива на вътрешния пазар. Виждате какво, какво се тиражира в пресата и в медиите а именно, че големите предприятия могат да укриват данъци, това се улеснява от някои правителства, съществуват много сериозни проблеми. Коми... Комисаният Тимерманс също изрази своята загриженост по въпроса, че трябва а, да се направи нещо по въпроса. В противен случай Европейския съюз е изложен на риска и господин Тимерманс е един от най-големите поддръжници на, на европейския модел, а, господин Пастачи от Комитета на регионите. Грация, президенте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да вземем участие в днешното изслушване в комисията ИМКО. Аз ще ви представя проекто становището на групата по економически парични въпроси на Комитета на региони. То ще бъде разгледан на пленарното заседание на Комитета на регионите на 7 април. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика на Европейския парламент Лара Коми за това, че се е спряла на някои теми, които за ЕКР са от първостепенно значение. Извинете, за Комитета на регионите са от първостепенно значение. Бихме искали в частност да подчертаем факта, че свободното движение на стоки, капитали и е, хора в единния пазар играе съществено значение за бъдещият успех на европейският проект. Той е неразривно свързан с Шенген и свободното движение на хора но за да може да функционира по-добре, има нужда от структурни реформи, за да гарантира, че стратегията Европа 2020 и нейните изисквания относно економически растеж и реформи са постигнати. Искаме да бъде изградена истинска пазарна економика и а, сближаване между стандарта на живот в отделните региони на Европейския съюз. Всички тези теми са много актуални в контекста на настоящата обстановка в Европейския съюз, на дебатът около Шенген и опасността Европейския, Обединеното от да напусне на Европейския съюз. Трябва също така да има периодична преглед на интеграцията на единият пазар в контекст на европейското полугодие. Искам също така да сме свидетели на по-ясна обмен на най-добри практики. На трето място стратегията би следвало да се съсредоточи върху три основни области. Първо създаване на възможности за бизнеса, професионалистите и гражданите да насърчават иновациите в Европа. И на трето място трябва да доведе до практически резултати, които да са в а, облага как на предприятията, така и на гражданите. Също така, когато се преразглеждат а, законодателството относно професиите и професионалните умени или се въвежда ново законодателство, трябва да има ясни критерии за класификация на, на отраслите и на ключовите отрасли. В момента не е ясно, например, защо някои услуги се смятат за приоритетни, а други не. Също така, бихме искали да изразим притесненията си относно факта, че съобщението на Европейската комисия за подобряване на единния пазар на практика не съдържа никакви предложения, свързани с социалната економика. Тя обаче играе много важна роля в социалното и економическо развитие на Европейския съюз. Тя обхваща предприятия, кооперативи, и близо 10% от предприятите и 6% от заетите в Европа. Ето защо искаме да се въведе доброволен принцип за екс-анте оценки при големите обществени поръчки, и големите обществени търгове. но за, но за целта трябва Европейската комисия да преразгледа прага, с което се прави оценка от когато в момента 7 милиона евро. Трябва значително да бъде намален този прак. Оценяваме усилията на Европейската комисия за постоянна оценка и преоценка и прилагане на директивата за услугите от държавите членки. Би следвало да бъде проведена поредица от проверки, за да се премахнат всички съществуващи все още пречки пред свободната търговия на вътрешния пазар. Също така не бива постигнатото да бъде под... поставено под риск от факта, че директивата на услу... за услугите към момента не е в програмата за преразглеждане на Европейската комисия. И на последно място ние смятаме, че е важно да се разгледа вътрешния пазар и последици от евентуалното признаване на Китай за пазарна економика през 2016 година. Това ще има много сериозни последици и може да доведе до сериозни рискове за Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и на всички член... участници в председателството. Отново ще дам председателството на докладчика, но това я ще кажа няколко думи. Смятам, че в момента е наистина ключов момент за вътрешния пазар. В моята страна, всъщност, както знаете, има опасност да загубите моята страна от за вътрешния пазар. И ако искаме хората отново да повярват в вътрешния пазар, трябва да им припомним какво сме постигнали до момента и също така да кажем какво още искаме да постигнем. И ми се струва, че може да, да, да дадем много положителни примери за това, което е постигнато за бизнеса, за създаването на работни места, за потребителите и целият вътрешен пазар. В частност, тук още разгледах доклада на Екосоков, в който не е задържа нищо положително, а само отрицателни коментари. Така че, когато се, се състочавате от това, което искаме да направим за в бъдеще, може ли преди това да кажете с няколко думи какво сме постигнали вече в миналото? Знам, че можем да постигнем повече и да помогнем повече на предприемачите, но нека да не забравяме, че имаме прекрасни предприемачи, прекрасни стартиращи предприятия в областта на цифровите технологии. Така че, моля ви, докато а, се изготвят и изтече крайния срок за внасяне изменения в четвъртък. Моля ви, някой да излезе с някакво предложение за нещо по-лошо от това, което сме постигнали, а не само за това, което искам да постигнем тук нататък. Това беше мой призив за малко повече оптимизъм. Знам, че можем да постигнем много повече, но нека наистина да припомним на, предприема... на потребителите, на работещите, на предприятията малки и големи, какво сме постигнали, това ще бъде все пак едно добро припомняне. Отново дам думата на нашия докладчик. Благодаря ви, госпожо председател. Една италианска реклама на времето казваше, че оптимизмът вкусява живота. Съгласна съм с вас. Много сме постигнали. И често това остава неразбрано. Честно дори, често дори държавите членки не си дават сметка за този факт. Често хората ме питат защо се опитвате да прекарате този, този, този законодателен текст. Става въпрос за някакво предложение преди две години, например. Така че трябва да подобрим комуникацията. Мисля, че и отрасловите организации трябва да свършат своята работа. Така, например, тази година организациите за защита на потребителите трябваше да разгледат много голям брой директиви и те свършиха много добра работа. Благодаря на всички участници в а, изслушването. Да всички допринесоха за нашия размисъл и тяхното, техните виждания ще бъдат отразени в окончателните компромисни изменения. И аз смятам, че трябва да вярваме във вътрешния пазар и да вярваме, че наистина можем да го променим. Понякога измененията са и промените, които се опитваме да правим, са прекалено скромни и може би имаме нужда от малко повече революционен дух тук. за да постигнем наистина някакъв напредък. А по въпроса за националния суверенитет бих искала да има хармонизация, бих искала да има истинска система, а не само една пространство за свободна търговия. Смятам, че имаме добра конструктивна обстановка на работа. Затова бих искала да благодаря на всички ви. Отбеляза си коментарите на някои от расите, които не чуваме винаги незабавно коментари, затова много се радвам на техният принос. Бих искала да благодаря на нашия председател за това, че председателстваше днешното изслушване на всички участници, които наистина имаха прекрасен принос. Извинете, съвсем, съвсем накрая давам думата на бързо на Европейската комисия, която много тихо и кротко седеше до момента. Елка Клапа, Клапър. Извин, а, извинете, не искам последна дума, искам само три много бързи коментара да направя по направеният а, коментари. Паспорта за възставане на услуги няма да върне през задната врата принципа на происход. Целта е да има опростяване, независимо дали става по за административен или регулаторен. Това ще реши оценката на въздействие. За да отговоря на въпрос ви, да, разбира се, ще има широка обществена консултация и социалните партньори, и страни ще имат възможността да дадат своите коментари. Въпросът за геоблокирането, разбира се, това е мярка за потребителите, но и за МСП, защото голяма част от малките средни предприятия също са дискриминирани от географското блокиране, така че от тази гледна точка мярката е и за МСП и разбира се ще въжи и онлайн и офлайн. И не на последно място относно определението за МСП. Радвам се, че Сайма сподели своите критерии. Именно това беше използвала и Европейската комисия по на изготвянето на ръководните насоки за държавите членки. Така че може би трябва да вземем предвид размерът на компанията, това кога е била създадена. Така че всъщност има изменения, всъщност определение за иновативна стартираща предприятие, което се използва от Европейската комисия. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ще благодаря на всичките ни гости. С нетърпение очакваме доклада, след което също по-голямо нетърпение ще очакваме той да бъде приложен на практика. А сега ще дам... Ще, ще предоставя посетателството на Катрин. Thank uh, you.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 И така, почти се изпразни залата. И пристъпваме към доклада на Дита е, за новата иновативна стратегия за търговията и инвестициите. Давам думата на докладчика. Заповядай, Дита. Благодаря, Катрин. Ще се опитам да бъда съвсем кратка, защото много от въпросите, включени в това становище, са познати на депутатите и са обсъждани неколкократно. Е, надявам се, че можем да постигнем приемлив компромис за мнозинството включително и за някои депутати, които не споделят непременно моите възгледи за принципа за свободна търговия е, търговия, стратегията е, за търговията. Ние като комисия можем да я приветстваме. Тя е свързана с добре функциониращ единен пазар и с добре функционираща политика в областта на търговията. Е, както е подчертано в стратегията, едно от седем работни места са свързани с е, износа. Все по-голям е, брой малки и средни предприятия по веригата на доставките води до значително увеличение на този брой. Ето защо е, единния пазар не трябва да остава само в периферията на стратегията. Текстът е правилен, когато подчертава, че много от услугите, които купуваме, е, независимо от това дали ги гледаме като европейски или не, са част от глобална верига на доставките. Това се отнася не само за физически стоки, но и до цифрови стоки и услуги. Тази търговия е жизненно важна за е, единния цифров пазар в допълнение към традиционния единен пазар. Радвам се, че това се разбира в текста. Причините, поради която ние като парламентарна комисия не сме съгласни с текста в някои отношения, е защото е, е, има несъгласие с мерки на протекционизъм, като например при е, държавни поръчки. Протекционизма може да унищожи много работни места. В стратегията се говори за сътрудничество при регламентиране, международни стандарти. Те са много важни за нашата парламентарна комисия. Още повече, че ние сме поели ангажимента да подкрепяме европейски малки и средни предприятия, които са пряко повлияни от нетарифните бариери. Както е, е, е, сме поели ангажимент към потребителите, няма да има занижаване на европейските стандарти при нито една търговска сделка или споразумение. Като цяло ние можем да подкрепим текста. Имам предвид критиката, която беше отправена срещу стратегията преди. Е, като докладчик от нашата комисия, аз искам нашите преговори в областта на търговията да продължат, но това е извън правомощите на нашата парламентарна комисия и за това ще прави изменения по е, доклада на последната фаза. Така че бих искала да помоля и останалите колеги да направят това. Е, сега ще дадем думата на докладчика Сянка от името на Народната партия. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на работата на докладчика. Мисля, че проект становището е добра основа за работата ни. Мисля, че това становище ще бъде същия успех, е, както при предишна работа на този докладчик. Според мен, ние трябва да е, е, работим за увеличението на доверието на гражданите в политиката е, в областта на търговията. Тоест, трябва да се занимаем с начина по който регулираме. Аз мисля, че ние сме постигнали по-голямо благосъстояние, защото пазарът е отворен Европейските потребители се възползват от по-низки цени и по-голям избор. Нашите предприятия са по-конкурентоспособни благодарение на вноса на междинни стоки и услуги. Това означава стабилни работни места за хората от Европейския съюз, така че мисля, че е, в основата на проекто становището е ясна, защото с открития пазар ние търсим благосъстояние в Европейския съюз и извън него и ще се придържаме в по-голяма степен до нашите основни ценности. Въпросът за пълното отваряне на пазара не е разработен. Ние водим е, преговори по споразумението за е, услугите за трети страни, е, с които се води 70% от търговията с услугите. Освен това, имаме възможно най-цялостна програма за е, двустранни преговори. Това е най-всеобхватната програма, която съществувала до сега. Тъй като е, е, по параграф 7 се иска да приключат скоро търговските преговори. Ние искаме да чуем анализ на нашите правителства, е, които засягат европейската економика. Надявам се, че новия подход е, ще бъде гаранция за европейската социална и регулаторна политика. Ние не трябва да занижаваме нивото на регулаторна защита. Разбирам, че Протекционизма няма място в политиката на Европейския съюз. Въпреки това обаче искам да подчертая, че понякога въпросът далеч не е толкова прост. Може би трябва да пренапишем параграфа по този въпрос. Колкото до параграф 10, трябва да сме сигурни, че европейски подронени не са занижени и че запазваме високо ниво на защита на потребителите посредством процедури по стандартизиране. И накрая, е, като имам предвид по-голямата мобилност на работниците, признаването на професионалната квалификация по параграф 9, Значи ли това да се разшири признаването на професионалната квалификация и към трети страни? Ако е така, аз съм много скептична. Прилагането ще бъде от... Прилагането е под въпрос. Прилагането за мен остава под въпрос. Това са първите ми забележки. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Председателката. Никола, you want to come in? I'm um, just... Вие, към, вие, да, из... а, е, е, да, да, Искам да, искам да знам кой точно е тук е, и кой иска да вземе думата. Така, е, следващия изказващ се. Аз говоря от името на Серджо. Той ми спрати бележки, които ще прочета. Днес аз съм четец. Тази сутрин бях говорител на Коферати. Сега съм докладчик на се, от името на Серджо. Дежурният докладчик съм днес аз. Благодаря на докладчика. Е, е, Серджо е задържан в Испания за телевизионна дискусия върху е, правителството в Испания. Той казва, че споделя принципите на докладчика с някои нюанси. Подкрепа за единния пазар, подкрепа за търговската политика, но все пак да и, трябва да има открита световна търговия, е, за да процъфтят пазарите. Международната търговия обаче трябва да бъде справедлива, световни правила, които да са ефективни, прозрачни и солидни, устойчива и отговорна търговия е част от политиката на Европейския съюз, е, за да разпространи ценностите си е, зад граница, но това далеч не е всичко. Всичко трябва да бъде разгледано и според е, е, външната политика на Европейския съюз и ценностите, е, които тя прокарва. Тоест, насърчаване на благосъстоянието, борбата срещу неравенството, економическо и социално. В параграф 3 възниква въпроса за протекционизма. Аз не съм напълно съгласен с това мисля, че трябва да засилим веригата от трансгранични европейски ценности все пак трябва е, да се внесат нюанси, Съгласен съм с докладчика за цялостен подход, но ако се спазват е, ценностите на Европейски съюз и се прилагат еднакви правила към всички, т.е. ако има същинска справедливост, особено при тръжни процедури за държавни поръчки, по параграф пети комисията трябва да направи всичко необходимо, за да не се поставя под въпрос за крилата на потребителите при всички бъдещи споразумения, които ще се сключват. Социалната политика ще постигне резултат само ако Европейския съюз продължи да отстранява препятствията пред единния пазар, по-добро законодателстване. Това трябва да остане ключовата дума. И естествено е, всички инициативи трябва да бъдат придружени с проценка на въздействието и съвместимостта му с устойчивото развитие. Колкото до търговските преговори, които се водят в момента, е, за преговорите по така нареченото споразумение ТИТИП. Всичко трябва да бъде регламентирано по-добре. В противен случай ще подроним доверието на гражданите в е, задграничната търговска политика на Европейския съюз. На всички етапи на преговорите трябва да се търси максимална прозрачност, е, съгласен ми с това, което е казано за цифровия пазар, но все пак нека да внимаваме. Не бива да се занимаваме е, като закрилата на данните, е, като препятствие пред търговския обмен. Трябва да мислим и за нашите свободи. Колкото до признаването на професионалната квалификация, аз приканвам комисията принципа за равен достъп за признаването на професионалната квалификация да се прилагат надлежно навсякъде в Европейския съюз да се предвидят разпоредби в този смисъл и е, по международните споразумения. Колкото до бъдещето, най-важното е да бъдем прозрачни спрямо гражданите, по-активен диалог с държавите членки, с националните парламенти, с социалните партньори Преговарящите от наше име трябва да направят всичко, за да гарантират по-голяма прозрачност, включително и в областта на търговската политика. Чрез прозрачността ще се засили доверието на европейските граждани към Европейския съюз като цяло трябва да бъдем последователни в е, дейностите си в областта на защитата на правата на човека и отстояването на нашите ценности. Проблема с отварянето на пазарите трябва да бъде планиран, а не да действаме постфактум. Т.е. трябва да разполагаме с целия необходим инструментариум, за да се справим с предизвикателството, което всъщност е отварянето на пазарите. Трябва да предоставим данни и инструменти на малките средни предприятия, за да станат те международни предприятия, за да могат да изнасят продуктите си, но също така да ги защитим срещу е, нелоялната практика и незаконната практика на вносителите на услуги от е, чужбина. Трябва да защитим нашите вериги на, за доставки, да е, имаме предвид и стратегията за неплащане на данъци, която обеднява нашата верига от ценности комисията трябва да преразгледа своята позиция. Е, имам предвид включването на услугите от общ интерес в международните споразумения. Е, услугите от общ интерес трябва да бъдат е, включени в по-голяма степен, да се предвидят и иновации, за да се успокоят страховете на онези, които се плашат от глобализацията, които смятат, че това ще направи още по-несигурно тяхното положение. Е, трябва да предоставим много по-качествен инструментариум на предприятията, като имаме предвид и бедността по света. Това е, съжалявам, беше малко дълго, но аз съм само един говорител. Председателката, благодаря Никола. Сега а, гледам колегите. Няма друг докладчик в сянка от другите политически групи. Може би греша. Мисля, че всъщност няма никой. Ако няма други колеги, гледам към Евелин. Искате ли да кажете нещо? Да, Евлин, чудесно, благодаря. Е, also diese, е, diese Stellungnahme ist wirklich so wichtig, als dass man nicht wirklich darüber diskutiert. Това становище наистина е много важно и го обсъждаме, за съжаление, тогава, когато няма толкова много колеги в залата. Благодаря на Дита и благодаря за това, което каза господин Коферати. Никола, ако може следващия път по-бавно да четеш, за да могат преводачите да, да, да следят това, което казваш, малко по-бавно. Друго, което искам да кажа, е свързано с тази точка 5 в становището за стандартите за защита на потребителите, които не трябва да бъдат снижавани. Съгласна съм с Серджио, но разбира се, всичко трябва да стандарти трябва да бъдат заложени на много високо ниво. В текстовете на господа Шаранджова четем много хубави неща, но няма някаква оценка на това, в коя посока трябва да се отправи защитата на потребителите, по какъв начин ам, трябва да е, стане това, как да бъдат включени е, ценностите, които е, са важни. Разбира се, текста има ограничен обем и затова е трудно да бъдат обхванати всички аспекти, но има много неща, които според мен липсват. Никола също каза нещо, което е много важно за нашата комисия, а именно услугите от общ обществен интерес. Те също трябва да бъдат на много високо ниво, да бъдат защитени. Това не са обикновени услуги а особено във връзка с ТИЗа говорим за много важни е, неща и това не трябва да липсва в предложенията на докладчицата. Благодаря ви, благодаря ти, Евелин. Ако няма други колеги, които искат да вземат е, думата, ще дадем думата на комисията, ако искате да кажете нещо. Благодаря ви. Аз съм от ГД Търговия. Благодаря много за а, коментарите, направени от депутатите. А, може би накратко ще се спра на някои от нещата, които бяха споменати. Съобщението на комисията от миналата година – трябва да, да, да се реагира на дебата, който имаше политически оттенък. Е на следващо място трябваше политиката, свързана с търговията, да подкрепи заетостта и е, растежа. Госпожа Черензова е, смята, че трябва да има сближаване между вътрешния пазар и защитата на потребителите. Във втората част на съобщението, което беше, което беше спомената в дискусията, е свързана с ценностите. Нашата стратегия за търговската политика трябва да бъде включена в дискусията и да се а, обсъждат устойчивостта, социалната отговорност, отговорността към околната среда. Имаше някои коментари, свързани с протекционизма. Не винаги правим разлика в отделните понятия, свързани с протекционизма. В формата на Г20 се обсъждат различни мерки, които могат да бъдат предприяти и предоставяне на защита означава, че се съблюдава надлежното изпълнение на съществуващото законодателство и всички норми се спазват. Това е отразено в нашето съобщение. И две други неща, които бяха споменати. Диалога и значението на гражданското общество. Съгласни сме с това. Опитваме се да се справяме по-добре е по този въпрос. Опитваме се да ам, откликнем на потребностите ам, на гражданското общество. И на следващо място МСП. Ам, много важни неща бяха казани трябва да има глава за МСП в рамките на трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение. Колегите от ГД Растеж и от други генерални дирекции ще си сътрудничат, така че да имаме по-добри позиции на глобално ниво. Дитър, искаш ли да кажеш нещо? Благодаря ти, Катрин. Е, явно вече сме уморени след толкова много дискусии, но ще се опитам да обобщя казаното от докладчите в Сянка относно по-голямата мобилност. Това е нещо много важно и е отразено в текста. Когато се говори за търговски споразумения, трябва да се има предвид, че Предприятията могат да имат проблем, когато командироват служителите си в трети държави, могат да възникнат проблеми и това е много важен въпрос, с който трябва да се занимаем. Освен това, това е въпрос, който трябва да бъде повдигнат на преговорите за ТИТИП от страна на нашата комисия. Сега, колегата, който се изказва от името на господин Коферати, много от вас споменах още от самото начало, СТО, устойчивата търговия и така нататък. Очаквам с нетърпение вашите изменения в тази посока, които ще подсилят текста, но моето намерение беше да се фокусирам върху ключовите аспекти, свързани с компетентностите на ИМКО, без да се а, обхващат и другите компетентности на другите комисии, но съм съгласна с вас относно Евелин, защитата на потребителите. Този въпрос сме го обсъждали многократно и когато обсъждахме ТИТИП. И в а, а, моето становище съм включила текста, който а, беше одобрен от всички, когато обсъждахме трансатлантическото търговско споразумение. Приветствам коментарите, направени от комисията. Да, има приоритети. Ам, в Европейския съюз за предприемане на мерки в защита на вътрешния пазар. Очаквам писмените ви коментари и а, очаквам бъдещето ни сътрудничество по това досие. Благодаря на а, нашия докладчик. Срокът за изменения е 24 на обяд. След това ще бъдат обсъдени на 14-15 март Гласуването в ИМКО ще е на 21 април. В пленарна зала гласуването ще е през юни. И без повече да се бавим, ще кажа, че заседанието ни приключи. Ако няма нещо по точка разни, няма. И така ще се видим отново на 14 март.